Uh, Добре. Ако я няма тук до 10 минути, нека да започнем след 10 минути с следващата точка от дневния ред. Така би било идеално, ако може да се организираме. Okay. Uh, Добре, няма нужда да организирате нещата. Гостът ни пристига. Почти тук е. Няма нужда да изваждате колеги от други заседания. Започваме с първата точка, така както бе предвидена първоначално. Uh, Уважаеми колеги, нека да започнем с първата точка от дневния ред. Представяне, както казах, на Мишел Конингс, президент на Евроюст. Добре дошла. Става дума за четвъртия доклад е, на Евроюст, свързан с е, чужденците бойци, терористи, Идеята е да се представят заключенията на Евроюст за развитието на наказателно-правния отговор на Европейския съюз на тези терористи, както и евентуални последващи действия, които държавите членки могат да предприемат. Заповядайте, госпожо Конингс, и след това ще дам думата на депутатите, които искат да си изкажат. Заповядайте. Uh, uh, Благодаря, председателю. Много се извинявам, че закъснях. Кошмарна беше тази сутрин атмосферата, трафика в Белгия е много <clears throat> интензивен. Нека да започнем с представянето на четвъртия доклад за чуждраните терористични бойци. Имате копия от този доклад. Започнахме от началото. Онзи ден, не онзи ден, а 2012 година, по време на срещи на контратерористични е, групи, 2012 година ги забелязахме, те се връщаха и отиваха до Ирак и Сирия. Тогава насетне сме се съсредоточили 100% върху тези бойци и наказателно правния ред за справянето с тях. 2013, 16, и 16. И дори тази година работихме с специализираните прокурори по тази тема. Това, което ви казахме преди няколко години, все още е валидно. Заключенията са сходни, но с всяка година се съсредоточавахме върху различни елементи. Първото ми послание – Международното съдебно сътрудничество е по-важно днес от всякога, ако искаме да работим ефективно и ефикасно в тази борба. Доказа... Събирането на доказателствен материал е много важно. Не само използването на доказателствени материали и споделянето им, но и бързото събиране на доказателствен материал. Скоростта е точно толкова важна, колкото и събирането на доказателствата. Събирането им по бърз начин. И това е в сърцевината на работата на Евроюст. Цифрите са убедителни. Виждаме, че в оперативната работа имаме пет пъти повече случаи, повече координационни срещи, повече съвместни следователски екипи – инструментите за съвместно признаване, като съвместните екипи, съвместната заповед за задържане, съвместната заповед за следователски действия и разследване, ще ни помогнат да постигнем тази цел. Да съберем доказателствата и то да ги съберем бързо. Ако погледнем цифрите от 2012-2016, Що се отнася до наказателно преследване, 2016 година имаме 133 след дела, следствени дела, както и преследване, къде пред 12 сме имали 33, 2016 133. Приключили дела през 14 година 180, 15 година 218, 16 година 275. Виждате как се увеличават случаите, делата въобще в Съюза. Подсъдими. Това са цифри с Европол, за да ги... Та, 2014 година 444 лица са били съдени, 15 година 513, 16 година 580 човека са били изправени пред съда. Има осъдителни присъди, особено що се отнася до борбата с джихадистския тероризъм в 17 държави членки. Забелязва се, че нивото на излизане с осъдителна присъда е много високо, 89% са осъдителните присъди. Явно сме събрали добре доказателства, те са допустими в съда, следвали сме буквата на закона. Тези случаи са довели до лишаване от свобода и както и други мерки, като е, ограничителни заповеди, въдворяване в е, психиатрично заведение и така нататък. Това исках да ви кажа. Сега, що се отнася до доказателствения материал? Миналата година се срещнахме с специализираните прокурори и говорихме е, специално за доказателства събрани на базата на разузнавателни действия, т.е. разузнавателни е, на информация да се използва като доказателствен материал. Това е един от въпросите, който зададахме на колегите преди да дойдат в Евроюст. Имаме много възможности, много. В някои държави е, разузнавателните данни не могат да се използват в съда. Не е допустимо. В други те могат да се използват като основата на е, започване на наказателно преследване и след това могат да се използват като доказателства, ако бъдат потвърдени от други видове доказателствени материали. В някои случаи дори има законодателство за регламентиране на връзката между разузнавателните служби и прокурорите. Там е записано по какъв начин разузнавателните данни трябва да бъдат изпращани на прокурорите. Може да бъде включено в доклад, който да се използва. В други случаи разузнавателните служби се използват а, като вещи лица по време на делата. А, препоръчваме съдебните органи да участват максимално рано, особено когато идват доказателствени е, материали от трета страна и трябва да се работи на базата на взаимната правна помощ. Доказателственият материал трябва да бъде събран така, както повелява закона, трябва да бъде допустимо, трябва да бъде, доказателства трябва да бъдат допустими, законни и мисля, че работим добре в тази посока. Още нещо, по което работим, е дерадикализацията. Знаете, че през 2015 година на едно заседание, организирано от комисара Юрова, министрите на правосъдието решиха, че Евроюз трябва да играе специална роля в картирането на всякакви видове мерки, които са стартирали държавите членки в сферата на дерадикализацията. И отново тук се забелязва, забелязват много възможности. Започва се първите етапи на радикализацията, след това хора, които искат да напуснат Европейския съюз и искат да отидат в конфликтните зони Сирия и Ирак. И след това възможности да се забележи, продължават ли да бъдат те радикализирани, като се връщат на всички тези етапи и дори преди да влязат в този етап, има възможности да има интегриране в общността и услуги в тази посока, многодисциплинарни процедури, да се работи с различни сфери, образование, училища, семейство, спортни клубове, психолози, различни възможности хората да работят заедно, за да смекчат риска, да се видят а, първите признаци на радикализацията. Когато навлезем на втори етап, се вижда намерение за извършване на терористично действие. И там все още има възможност това да бъде решено извън репресивните органи. При връщането в Европейския съюз може да бъдеш обект на класифициране след оценка на риска и оценка на опасността. Следим юриспруденцията и има възможност съчно да се направи предварителна оценка на риска. Т.е. подход, който да е конкретен за конкретното лице, преди или не да бъде изпратено в затвора. Дори в затвора били сме изправени с такова нещо, че затворите са инкубатори на радикализацията, забелязва се, че има групиране на осъдените лица и затова трябва да бъдат те разделени, да се вземат мерки също така, да се работи по рехабилитация и дерадикализация. Някои страни действат само репресивно. Когато се реши, че ти си чуждестранен боец, върнал си се, веднага биваш изпратен в затвора. В други държави има различни правила. Прекалено скоро е. Се направи оценка на риска. Не знаем какво ще доведе до значително намаляване на броя на тези връщащи се, които продължават да имат терористични намерения. Жил Керхов, заедно с Евроюст, работи за връщащите се. И тук наказателно-правните процедури също имат своята роля. Установихме също, връзката между тероризма и организираната престъпност. Написали сме го в много доклади, все повече виждаме доказателства за тази връзка между двете. Когато говорим за трафик с експлозиви и оръжия, използването на фалшиви документи, трафик на хора, трафик с ценни метали, каналджийство. Огромен е листа. Някои държави членки мислят за използването на специални следователски техники и други инструменти, които се ползват при организираната престъпност и да ги прехвърлят към борбата с тероризма. Законодателството бе в сърцевината на този доклад. Искахме хармонизирана правна, хармонизирано правно основание. Имаме директива. Благодарим на Европейския парламент за усилената работа. Това е идентичен текст с резолюцията на съвет със сигурност на ОНЕ 1278. В някои държави не, бе, а, не е наказуемо връщането а, с мирна цел. Видяхме също така, че пътуването също така не се разследва и не се преследва в различните страни. Следим юриспруденцията, забелязват се разлики в тълкованията, момичета, които пътуват конфликтните зони, Ирак и Сирия, които готвят, помагат на бойците там, се наказват за това, че са подкрепили дейността на терористичните групи. В други държави това не се прави. Ако си булка на такъв а, терорист, а, това не е наказуемо в някои държави. Що се отнася до връщащите се от тези зони, постепенно броят на връщащите се не се увеличава. Напротив. Те биват премествани просто в тези конфликтни зони от Сирия в Ирак, от Ирак в Сирия. Но има нова тенденция. Жените и децата се връщат обаче в Европа. И те, е, на тях трябва да се обърне специално внимание. Политиката за връщащите се. Там говорим за това, кой е опасен, е, за кого трябва да се погрижим и как. Виждаме също, че терористичното намерение е водещото дали си опасен или не. Не защото си дете или си жена. Intent... Важното е дали имаш терористично намерение и способността. Ако имаш и двете, то тогава представляваш опасност. Ако освен това, като жена, имаш а, досие, т.е. вече си извършвал някакви престъпления или простъпки, то тогава се превръщаш в супер опасен. За малолетните нещата са малко по-сложни. Те се връщат като жертви някои от тях и за тях трябва да се грижим по един много адаптиран начин. Тези, които се връщат за да убиват, също трябва да са обект на оптимални грижи. Малолетните престъпници или въобще престъпленията, извършени от малолетни, са организирани по различни начини в държавите членки и на това трябва да се обърне внимание в близко бъдеще. Затова и прокурорите и е, са глас на жертвите. Говорихме по тази тема на тактическото стане тази година. Как да се справим с големите атаки, като тези в Брюксел, Париж, Берлин. Питахме се да видим какви са най-добрите практики и да ги разпространим на всички специализирани лица. Координационните срещи, съвместните екипи, е, връзките, примерно, между Белгия, Франция, след парижките, след брюкселските нападения, всъщност са най-бързия начин, които водят и до най-бързо събрани улики е, по надлежен път. Трябва да се притесняваме обаче на бюджетно ниво. Обърна се внимание на бюджета при изготвяне на проекто доклада, за проекто доклада 2018. Добре бе формулирано безпокойството. Агенциите, които работят в авангарда, като Frontex и Европол, са получили адекватно финансиране, щатно разписание. Ние също а, работим в тази сфера. Трябва да приключи тази работа. Международното сътрудничество и координация са много необходими бързо. Може да спрем на половин път. Благодарим за подкрепата последната година. Тя трябва да продължи, защото наистина, наистина, наистина всичко става много, много критично. Ако нямаме бюджета, който ни е необходим за 2018 година, както и щатното разписание, ние имаме повече, отколкото сме направили. У, у, у, направили сме съкръщения, губим количество и качество, има несигурност. Това не е опция. Благодаря за вниманието. Uh, Благодаря, госпожо Конингс. Сега ще дам думата на представителите на политическите групи. Госпожа Мецола би искала да се включи. Моля и другите желаящи да се обозначат. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Конис за това, че е наш гост днес. Благодаря ви за това, че очертахте така ясно дейността на Евроюст, както и неговите нужди и изисквания. Тук, уверявам ви, ние сме съгласни с вашите искания – Радвам се, че голяма част от изказването ви бе посветена на жертвите. За нас те са важни. Смятаме, че понякога не само Европейския парламент, но и другите европейски институции не отделят необходимото внимание на жертвите на терористични нападения. Тези хора много дълго време след това страдат от последствията но не само преките жертви, техните близки също а, страдат. Да не забравяме и економическите последствия от едно подобно нападение за а, всички тях. Относно а, разузнавателната информация. Бих искала да попитам, бихте ли могла, доколкото е възможно, да кажете дали има големи различия между разузнавателните органи на държавите членки, как боравят те с съответната информация. Какво можем да направим, за да може да се предава своевременно информацията? Непрекъснато е, виждаме по медиите, че информацията е била предоставена, но тя бива блокирана някъде например, връзката между тероризма и престъпната дейност трансграничната престъпна дейност. Има такава връзка, но не винаги я правим. И това се дължи на факта, че някой не е пожелал да си послужи с предоставената му информация. Някой друг би ли искал да вземе думата? Заповядайте. Благодаря ви. Бих искала да се извиня, закъснях и за съжаление не можах да чуя цялото изказване на нашия гост, за което отново се извинявам. Когато говорим за чуждестранни бойци, Ние законодателстваме, обсъждаме много въпроса и се опитваме да идентифицираме радикализираните лица, опитваме се да следим тези, които отиват в трети държави, с цел, може би, да се обучават там и след това да се завърнат. Може би сте казала нещо в това отношение, но тъй като не бях тук, бих искала да кажа, че ако сте обърнали внимание, тези, които извършват терористичните нападения, са граждани на Европейския съюз. Така че според мен не е достатъчно да се следят съответните лица, т.е. да идентифицираме кой е радикализиран, да го преследваме, да го следим какво прави след това, след като извърши нападението, да го лишим от свобода. Не би ли било по-разумно е, да работим по превенцията? Хората, които започват да се радикализират, нека не само полицейските служби да ги следят, Нека да има сътрудничество с училищата, с работещите в социалната сфера, за да предотвратим радикализирането на тези лица, да им предоставяме контраинформация. До каква степен вие бихте могли да си сътрудничите с другите компетентни органи, с гражданското общество, за да направите нещо в тази посока? Благодаря ви, госпожа Винмерк. Ева Жули поискаха думата, Ана Гомеш. Ще чуем вас, след което ще даде думата на госпожа Конис за отговор. Благодаря за информацията, която ни предоставихте. Първият въпрос, който бих искала да ви задам е следният – Колко лица има в Европейския съюз, които имат пряка връзка с терористична организация? Колко? Вие говорихте за жени и за деца, малолетни, които се връщат в Европа. За какъв брой говорим? Разполагаме ли с някакви конкретни цифри? На следващо място. Вие засегнахте е, въпроса за дерит радикализацията. В Швеция установихме, че се нуждаем от много повече полицейски служители. Те са ни необходими, за да се борим с тероризма. Вие мислили ли сте в това отношение? Как бихме могли, например, да заловим и да следим лицата, които представляват риск? В миналото ние насочвахме цялото си внимание върху идентифицирането и регистрирането на лица, които са отишли да се обучават в трета държава. Не трябва ли да подобрим и граничния си контрол? Благодаря. Ева Жули е следващата. Благодаря. Благодаря ви, за това, че сте сред нас, за да споделите за работата си. Аз обаче имах малко по-различни очаквания и се питам, бихте ли могла да ни кажете какъв процент европейски граждани какъв е процентът на европейските граждани сред общата, общия брой чуждестранни бойци? Цитирахте информация на разузнавателните служби. Как се използва тя в рамките на процесуално-следствените действия? Какво се случва, ако информацията е топ секретна? Кой получава достъп до подобен вид информация? Тя споделя ли се с службите на отбраната или има някакъв специален механизъм, Който да позволява на този, който представлява обвиняемия, да се запознае с тази информация. И накрая, в окончателния доклад ще включите ли конкретни имена на държави членки? Благодаря ви. Ана Гомеш е следващата. Извинявам се, и аз закъснях заради задръстванията. Не можах да чуя вашето изказване, но колегите ще ми го разкажат. Бих искала да попитам следното. Държавите членки създават програми за дерадикализация. Те се прилагат най-вече в затворите. Имайки предвид заключенията, до които стигате вие и Евроюст, проблемът не е само в затворите. Все повече жени започват да се радикализират у дома, по интернет. Следващ въпрос. Казваме, че тези лица трябва да бъдат спрени на границата. Това е смешно. Все едно да приравним мигрантите и бежанците на терористи, при положение, че тези хора бягат именно от тероризма. Това би означавало отричане на факта, че проблемът с тероризма е в нашите общества. Това са наши хора. Наши хора, които се радикализират заради глупавите ни политики, заради това, че са социално изключени. А политиката на строги економии съвсем не подобри нещата. Относно прането на пари, работим по петата директива за прането на пари. И там в голяма степен става въпрос за борбата с тероризма. Като че ли много им е трудно на държавите членки да разберат за какво става дума. Те наистина не искат сериозно да прилагат директивата за прането на пари и по този начин забравят, че тя е инструмент за борба с тероризма. Въпросът ми е, до какви заключения стигнахте вие? имайки предвид степента на прилагане на директивата за пране на пари от държавите членки. Как се развиват нещата? Все повече терористи развиват а, дейност. Това са ефтини терористи. А в крайна сметка за тях стои престъпна организация, която праде пари. Пере пари, извинете. Та какви са основните полуки, които вие си извеждате? Какво може да споделите с нас, за да го имаме предвид при прегледа на директивата за прането на пари? Благодаря. Виждам още двама колеги, които искат да се включат. Ще ви дам думата, но моля ви въпрос в рамките на една минута, защото в противен случай няма да получим коректни отговори. Благодаря, господин председател. Говорим за чуждестранни бойци. Това са джихадисти добре да опознаем врага си преди да започнем да се борим с него. Говорим за борба с причините. Но нека да говорим и за ефекта. Ами това са средства, които идват от Саудитска Арабия, от Пакистан и те служат за финансиране на лахабистите в джамиите в Европа. Половината от джамиите в Обединеното кралство се финансират от Саудитска Арабия. Питам се, имате ли някаква представа за средствата, които се изпращат на джамиите? Не би ли било добре да имаме съвместна политика на сътрудничество в ЕС, за да може да спрем това финансиране на джамиите всяка една джамия трябва да бъде финансирана от съответната и общност, а не отвън. Благодаря, госпожа Интфелд. Изхождам отказаното до от госпожа Гомеш за директивата за прането на пари. Унгарското правителство наскоро прие закон за НПО на базата на директивата за прането на пари. Но определено целта е да се осъществява тормоз над НПО. Знаем какво се случва с принципа на правовата държава в Польша и се питам как се отразява това на работата ви, на доверието в съдебната система в държавите членки, защото то е различно в зависимост от начина по който те прилагат европейските правила. Благодаря ви. Много въпроси бяха зададени. Едва ли в две минути може да отговорите. Ако се нуждаете от повече време, заповядайте. Ще се опитаме след това и да обобщим. Well, I think that uh, those questions were extremely relevant. Изключително уместни въпроси тъй като те очертаха и други важни аспекти. Финансирането на джихадистите и на тероризма е сложен проблем, който няма прост отговор. В повечето случаи се опитваме да идентифицираме лицата и колкото повече навлизаме в дълбочина, толкова повече възможни решения възникват по принцип не е проблем хората да пътуват в Сирия и Ирак и да се връщат обратно. Това обаче не е основният ни проблем. От последните терористични нападения видяхме, че е, лицата, които ги извършиха, напуснаха Европейския съюз чрез някакви по-малки клетки, които действат заедно. Те не поддържат контакт с чуждестранните бойци а, на бойното поле. Получаваме информация чрез социалните медии за начина по който се обучават тези бойци, за начина по който се осъществява финансирането. Много често се използва клауд компютинг, криптирани послания, което затруднява достъпа до тази информация. Така че ние виждаме някои аспекти от действителността, но не виждаме цялата картинка. биткоин и виртуална валута се използват, което още повече затруднява достъпа до информация. Имаме някаква представа, но не разполагаме с цялата информация и не можем да имаме отговор на всички въпроси, което означава, че е важно да картографираме това, което се случва. Какво означава чуждестранен боец? Резолюция 2322 на ООН е полезна в това отношение. Там се говори за чуждестранния боец. Казва се, че единствения начин да се справим с подобни бойци е репресивната дейност. Но може би би било добре, ако можем да а, работим и за превенцията, за да не се стига до радикализация. Няма обаче единно решение за всички проблеми а ние не познаваме всички проблеми. Случилото се миналата седмица, три нападения за три дни в три европейски столици от а, а, хора, които не са били известни на разузнавателните служби, наистина превръща живота ни в ад, а задача ни, задачата я превръща в непосилна. Питате за цифри. 2012 започнахме да работим по въпроса. През 2012 година 7 държави членки имаха голям брой радикализирани лица, които напускаха и се връщаха в ЕС. Има хиляди такива, които го правят. Огромен брой хора се връщат обратно в ЕС. Аз смятам, че цифрите в случая нямат значение – Важно е по-скоро това, че сред тези хиляди хора има двама-трима, които идват с реално намерение да извършат нещо. Така че нека да не се съсредоточаваме върху връщащите се чуждестранни бойци, защото ние се отглеждаме такива тук. Има такива, които действат като вълци единаци. Те са а, изолирани случаи, трябва да работим по тях. На въпроса на госпожа Мецова. Необходимо е всички да работят заедно. Съдебната система и разузнавателните служби. Проблемът се осложнява от това, че доказателствата, които се използват от военното разузнаване е, на място, трудно се вземат предвид в наказателно правниното производство. Така че трябва да помислим как да набираме доказателства от бойното поле. Но това означава да включим НПО и всички организации, които работят с доказателствата там на място, на бойното поле. Това са престъпления срещу човечеството. Доказателствата са изключително важни. Започнах с това изявление в своето изказване. В Северна Африка, в Близкия изток, в Либия, в Сирия, в Ирак съвсем не е лесно да се събират доказателства там. За тази цел най-напред се нуждаем от доверие. Нека да поканим Лигата на арабските държави и на останалите, за да може да укрепим доверието си и да поставим началото на международното сътрудничество и събиране на доказателства. Както вече казах, има различни подходи, които се използват в различните държави членки. Нашата препоръка е, моля ви, нека а, следствените органи да участват във възможно най-ранния етап на съдебното производство, за да знаят те как са събрани доказателствата, как, как се събира информацията от разузнавателните служби. Така тя ще може да се използва в наказателно-правното производство. I just alluded to it, uh, uh, uh, evidence um, um, um, on the internet. Uh. На въпроса ви за интернет и социалните медии. Добре е, че имаме специално звено на Евроюст, което работи в това отношение. Киберпрестъпленията, борбата с тероризма са част от нашата работа в специализирани звена. Нашите екипи работят заедно, което ни дава по-добра представа за това, което дава резултат и това, което не дава такъв. Относно намаляването на радикализацията, смятам, че има и други възможности. Например, предоставянето на контраинформация, на контрапослание. Социалните мрежи сега се използват за насърчаване на омраза, подбуждане към тероризъм. Ние обаче трябва да помислим как да изработим альтернатива на тези послания, как да изпращаме положителна и надежна информация, така че като част от дерадикализационните програми в някои държави членки се прилага следния подход. Тези, които се връщат обратно от бойното поле, участват пряко в проектите, като предоставят информация различна от тази, която предоставят терористичните организации. Програмата за дерадикализация включва различни инициативи. Можем само да се вдъхновим от това, което се прави в САЩ, Канада и Обединеното кралство. Там има центрове за дерадикализация. Там се работи и за превенцията на престъпленията, и за превенцията на терористичните нападения. Така че там се използва мултидисциплинарен подход, взема се предвид психичното здраве, социалния аспект – образованието, приобщава се семейството и мамите, за да може да се предостави конкретно решение и да се стигне до дерадикализиране на съответното лице. Имаше интересен въпрос, зададен от госпожа Гомес, свързана с изпирането на пари. Това проблема. В първия доклад ние посочихме, че ако искаме да сме постигнали успех в противодействието на финансирането на чуждестранните бойци, трябва да имаме предвид въпросите, свързани с изпирането на пари, първоначалните престъпления, които водят след себе си до изпиране на пари. Има случаи сега на осъдени лица, които просто са изпратили пари в Сирия или Ирака. Използват се частни банкови сметки, за да се спонсорира дейността на чуждестранните бойци, тези въпроси сега се считат за финансиране на тероризъм. Така се установяват и връзките между организираната престъпност, трафика на хора, трафика на ценни метали, които служат за финансиране на тероризма. Действително не е необходимо да имате много средства, за да извършите терористичен акт, но е необходимо да имате първи, да установите контакти, да пътувате, така че парите са от значение. Ако не работим паралелно по финансовото разузнаване и а, тероризма, с специализираните прокурори, съдии, е, с полицейските служби няма да постигнем добър резултат. На отговор на въпроса на госпожа Жули, този доклад е с ограничено разпространение. Не можем да го публикуваме. Докладът е предоставен на ограничен брой ползватели и единствено в резюме е този доклад, копия от което имате, е на разположение. Това е доклад с ограничен достъп, за това не можем да го разпространяваме широко по очевидни причини, тъй като този доклад се е базиран на много тесни връзки между магистратите, които работят а, срещу тероризма. Там има детайли, свързани с начина на действие, с а, лични данни, с юридическите, правни и други аспекти. И ако разпространим този доклад, това може да има отражение върху бъдещи разследвания бъдещи съдебни процеси. Този доклад не може да се декласифицира, тъй като така може да се загуби доверието на колегите. Дали се доверяваме на държавите членки? Да, ние непрекъснато работим заедно с държавите членки. Ние изграждаме доверие с нашите партньори, включително и извън на Европейския съюз. Може би не съм отговорила на всички поставени въпроси, но можем да се върнем на тях на по-късен етап и да отговорим в писмена форма. Благодаря ви. В продължение на казаното от вас, искам да кажа, че може би е добре депутатите да имат достъп до доклада, въпреки че той е ограничен като разпространение. Имаме процедура, която се прилага в такива случаи. у нези депутати, които поискат достъп, би трябвало да получат достъп до целия доклад. Бяха поставени въпроси с бройките. Госпожа Вимберг говори за общата бройка на чуждестранните бойци. Госпожа Жули попита какъв е дела на европейските граждани сред тази група на чуждестранни бойци. Може да използваме конфиденциалния канал за комуникация чрез секретарията на комисията Либе, за да можем да получим отговор на тези въпроси. Може би няма да може да отговорите подробно на всички въпроси на едно такова публично изслушване, но можем по друг начин да предоставите информацията на заинтересованите депутати. Благодаря ви много. Съжалявам, че сте имали затруднения с пристигането си тук. Надявам се да нямате проблеми с завръщането. Госпожа Конингс, аз не бях единствената, която беше в задръстване. Благодаря ви много за вниманието. Председателят, уважаеми колеги, продължаваме с следващата точка от дневния ред, която е представена от Европейската комисия на предложението за директива за борба с изпирането на пари чрез наказателното право. Беше представен този документ през декември 2016 на базата на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с изпирането на пари, проследяване, иземане и конфискация на облагите от престъпления и срещу финансирането на тероризма. Не всички държави членки са ратифицирали. Освен това трябва да имаме предвид, че не всички държави членки членуват в специалната група за финансови действия. директивата отива много по-далече, що се отнася до броя на първоначалните престъпления, също самостоятелното изпиране на пари, що се отнася до разделянето на престъпления, свързани с прането на пари и осъждания за престъпни дейности и дейностите, които са довели до генериране на облаги, както и по въпроса за екстериториалността. Съвета прие своят поход на 8 юни 2017 година. Сега ще дам думата на представителя на комисията накратко да представи предложението. След това ще дам думата на докладчика и на докладчиците в сянка и на всички останали, които искат да вземат отношение. Давам думата на представителя на Европейската комисия. You have to put your microphone perhaps a bit този микрофон изглежда не работи. Бихте ли се преместили? Съжалявам за неудобството. Сега чувате ли ме? Чудесно. Благодаря, господин Албрихт. Благодаря ви, уважаеми депутати. Това е първата официална възможност да представя предложението на Европейската комисия което е важен елемент от отговора на Европейския съюз за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Имаме план за засилване на противодействието на финансирането на тероризма, прият миналата година. Има цялостна рамка, тя се преразглежда от вас в момента. Тази ремка определя изискването за докладване на съмнителни операции, за да се подобри прозрачността на финансовите операции. Предложението, което представяме днес, се отнася до отговорът чрез наказателното право на изпирането на пари. Целта е да се подобрят наличните инструменти, с които разполага Европейския съюз, е, като се въвеждат минимални правила за противодействие на престъпления, свързани с спирането на пари и е, предвиждането на съответни санкции. Целта е да се подобри трансграничното сътрудничество, като това трябва да послужи като възпиращ фактор за престъпна дейност и терористична дейност е, както и за подобряване на вътрешната сигурност и сигурността на гражданите. Изпирането на пари позволява престъпните организации да се възползват от престъпната си дейност за извършване на своите операции. И този документ, който разискваме сега, е важен принос в противодействието на изпирането на пари. Току-що чухме изказването на председателя на Евроюст. Над а, 1 милиард, извинете, над 1 трилион са средствата, които са генерирани от престъпна дейност. 110 годишно, което е 1% от БВП на Европейския съюз за да може престъпниците да се възползват от тези облаги от престъпна дейност, те трябва да ги изперат. Сегашната рамка на Съюза срещу изпирането на пари не ни се струва цялостна, нито пък последователна, за да има пълен ефект. Държавите членки са криминализирали изпирането на пари, но има съществени правни различия между тях. Тези различия създават пречки, както беше подчертано, те затрудняват е, трансграничното сътрудничество между полицията и съдебните органи за справяне с пирането на пари. Тези разлики в правната уредба могат да се използват е, от престъпници и терористи. Ето защо директивата има за цел да премахне тези пречки, като определи общи дефиниции за изпирането на пари за целия Европейския съюз и, както каза председателя, за изпълнение на международните ангажименти съгласно конвенцията по този въпрос на Съвета на Европа и на ОИСР и специалната група за финансови действия. Също целта е да се криминализира самостоятелното прене на пари. Това означава, когато едно лице, което извършва изпирането, е и лицето, което е извършило престъпната дейност, довела до тези приходи. Тъй като повечето от престъпниците сами изпират парите, които са резултат от престъпната дейност, считам, че трябва да се обхванат. Също беше а, споменато за първоначалните престъпления. Това са престъпления, които генерират а, облаги за целите на изпирането на пари. Има голяма разлика между правните уредби на държавите членки в това отношение. Някои държави членки обхващат всички видове престъпления, други някои само по-сериозни престъпления. На международен план държавите трябва да обхванат поне 21 категории престъпления от трафика на хора до измами, до организирана престъпност и тероризъм. Предложението на комисията определя, определя такъв минимален списък, но отива и по-далече, като добавя и а, киберпрестъпността. Киберпрестъпленията а, представляват а, заплаха за основните права на гражданите, заплаха е за економиката, заплаха е за развитието на един успешен единен цифров пазар. През последните седмици е, видяхме примери за ефекта, който могат да имат е, киберпрестъпленията и как могат да накърнят интересите на гражданите и на економиката. В заключение искам да кажа, че според нас е, има е, спешна потребност е, да е, се обхванат тези пропуски съветът разбра неотложността на този въпрос, е, излезе с обща позиция този месец и можем да започнем дискусии с Европейския парламент. Надявам се, че вие също скоро ще постигнете позиция, за да започнат междуинституционалните разговори. Надявам се, че ще можем да приключим работата по това досие до края на настоящата година. Благодаря ви, господин председателю. Аз също ви благодаря. Благодаря ви, господин Зорека. Сега искам да дам думата на докладчика, господин Корал. Благодаря, председателю. Да, както ни припомни Европейската комисия, престъпната дейност от всякакъв вид, извършени от престъпни групи, се правят, за да се извлекат печалби. И от тях могат да се възползват, ако ги изперат в легалната или правната, законната економика. Огромни цифри оборот имат те. Има нужда от нормативна рамка. Особено, що се отнася до наказателно-правните мерки, които трябва да бъдат хармонизирани. Това е много важен аргумент и за това е задължително да намерим най-добрия възможен отговор. Нека да кажа няколко неща от процедурен характер и след това от веществен. Сега, чисто процесуално, започвам от факта, че предложението на комисията е добро. Добра работа бе свършена и добра отправна точка е този документ. Имаше проблем с комуникацията, може би, защото ни бе дадено едно проучване. Миналата седмица. Чак. Вътрешно проучване, което не може да се анализира от експерти, национални експерти. Според мен щеше да е много по-добре да се направи оценка на въздействието. Така или иначе, обаче, бързаме. Аз не смятам, че трябва да се бърза, но явно се бърза ще се задоволим с това проучване и ще се възползвам от него да извършим оптимална работа в парламента. Сега по същество има аргументи, които трябва да бъдат доразвити. На различните заседания ще говорим с експерти, ще предложим идеи, максимално бързо, пак казвам, ще го направим. Определението на автопрането или самопрането. След това за виртуалната валута. Нещата са казани добре. И след това а, предполагаемите престъпления, които са записани тук. Също така сложните и тежки случаи е добре да има хармонизация на санкциите добре е да има необходимия отговор. Казвайки всичко това, ще се опитаме да работим оптимално. Имах вече няколко срещи с докладчиците в сянка и ще продължа да работя оптимално от парламентарна гледна точка. Благодаря ви много. Има ли докладчици в сянка, които искат да, е, да вземат е, думата? Първо давам думата на Моника Холмайер. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика. Рамката, която беше представена от Европейската комисия, която е, е обект на съвместно вземане на решение между нас и съвета. Съдържа доста насоки, но има някои неща, които не са толкова прости, свързани с само изпирането на прани. Трябва да видим по какъв начин ще се разгледа този въпрос в различните страни. Трябва да има също и някакви насоки от е, Евроюст. Мисля, че има планове в това отношение. Тези въпроси трябва да бъдат разрешени. Ана Гомеш е, вчера спомена един от е, проблемите. Понякога не се наказва изпирането на пари, тъй като първоначалното престъпление, което е довело до парите, които се изпират, не е било обект на наказателно преследване в съответната държава членка. Сега виждаме също и разпространяване на киберпрестъпленията. Те трябва да бъдат обхванати. 12 милиарда средства бяха включени в на престъпна група от 12 члена, която е реализирала тези е, печалби. Има също и средства, откраднати от Централната банка, които са изпрани и след това са използвани за друга престъпна дейност. Това означава, че трябва да насърчим по-голяма хармонизация, така че в държавите членки да има по-голяма координация. Престъпниците винаги търсят а, такива пролуки в законодателството и намират съответни решения, особено като се има предвид, че става дума за милиарди. Наложително е да има хармонизация, за да могат да се затворят тези вратички и се надявам да постигнем напредък по този доклад. Благодаря ви. Ана Гомеш има думата. Действително става дума за много важна дейност да се инкриминира изпирането на пари във всички държавни членки. Какво наблюдаваме? Работата, която а, извършваме по петата директива срещу изпирането на пари, както и по разследванията, които извършваме в а, контекста на панамските а, документи виждаме, е, че има много неща, които трябва непременно да се е, хармонизират. Е, и инкриминирането на тези престъпни дейности е наложително да се хармонизира, за да има по-голяма ефективност в противодействието на подобни престъпления. Има политически трудности. Вчера, както и мнозин от колегите, след 6 часа работа по петата директива срещу изпирането на пари, вероятно тя ще се предаде на следващото председателство, не беше постигнато съгласено, тъй като държавите членки в 3 часа се противопоставяха относно консултациите по предложение, направено от страна на комисията. Европейския парламент обаче набляга на а, доверието. И ние силно настояваме да се обхванат доверителни фондове и други елементи, за които се твърди, че не могат да бъдат включени поради съображения за а, неприкосновеност на личния живот и прочие. Системата за изпиране на пари се базира на схващането, че ще има докладване от съответните инстанции, когато констатират, че има съмнителни операции. Но проблемът е, и това го наблюдаваме при разследването по документите от Панама, че повечето от задължените субекти не си вършат работата не подава тези сигнали. Също повечето от надзорните органи не го правят. Това, което а, се прави, са най-много е от страна на банките и финансовите институции. Но вземете юристите, четоводителите, консултантите, а, също а, сферата на имотните сделки и прочие. Тук не се подават достатъчно сигнали, необходима е повече работа. Такива сигнали не се подават и от централните банки, от регуляторните органи и прочие. Това е първата трудност. Връзката с данъчните убежища е очевидна, защото парите, които отиват в данъчните убежища се връщат под формата на инвестиции в недвижими имоти, в реалната економика, така че проблемът е реален. Вторият проблем са първоначалните престъпления, както вече беше споменато. Има най-различни схващане за това какво представляват тези първоначални престъпления, какви са резултатите от тях. В моята страна по Португартия беше взето апелативно решение срещу а, решение на първоинстационен съд, който казва, че разследване а, срещу а, изпирането на пари срещу вице-президента на Ангола, защото първоначалното престъпление корупция и прочее, не се е случило в Португалия, а в Ангола. И за това не може да се разследва това първоначално престъпление, не могат да се предприемат мерки срещу престъплението, свързано с изпирането пари. Въпреки, че първоначалното престъпление е извършено в Ангола, Португалия трябва да извърши разследване по изпирането на пари. Повечето от престъпленията се осъществяват по такъв модел. Но има и други, за които нямаме и представа, чрез биткоин, виртуалните пари, така наречения финтек, новите финансови технологии. Това също има връзка с киберпрестъпленията. Тук ни е необходима помощта на експертите. И на последно място санкциите. Това, което установяваме по време на разследването по Панама, документите, е, че сферата, в която е, трябва да работим, е, е иземането, конфискацията на облагите от престъпления. Трябва да работим с Евроюст, с Европол, с звената за финансово разузнаване, тъй като това е изключително важна директива. Тя допълва петата директива за изпирането на пари. Благодаря. Следващия път, като взимаш думата, малко по-кратко, защото иначе ще имаме проблеми. Следващия докладчик Сянка, който иска да говори, е господин Ежик. Благодаря. Приветствам това предложение. То е част от една по-широка рамка – Ана описа провалилия се триалог за борбата с изпиране на парите, в смисъл директивата по темата. Парламентът искаше повече прозрачност. Съветът натискаше спирачките. Тя спомена, че комисията ПАНА работи по този въпрос, което се бори точно с изпирането на пари и трансграничното му измерение. Важно е да се опитаме да преодолеем различията в правните рамки на държавите членките и да се опитаме да ги хармонизираме. Им хармонизираме, извинете. Съветът вече прие общ подход. Докладчикът каза, че предложението на комисията е добра отправна точка. Съгласен съм. Тъй като предложението не е много дълго, Смятам, че бързо може да се действа. Не го подценявам, но е добре да се работи бързо, да се оптимизира работата ни и да се стигне до бърза позиция. Ева Жули е следващата и след това госпожа Киничи. И после приключваме. Благодаря, господин председател. Положението наистина е извънредно, защото всички държави членки са и членове на работната група за финансова дейност. От 30 години международната общност се бори с прането на пари, изготвят се редовни оценки, така че много добре познаваме слабостите на системата. Крайно време е Европейския съюз да разполага с задължителна директива. В много държави членки данъчните измами до сега не се смятаха за престъпление. И в това отношение имаше е, голям пропуск. Затова е важно в директивата да стане ясно, че престъпленията, които се наказват с над една година лишаване от свобода, могат да включват и прането на пари. Много е важно да се наказва и е, прането на пари, когато то се извършва от е, самото лице. Ще се радвам да допринеса за работата ни в това отношение. Благодаря, госпожа Ценици. E благодаря. Благодаря на колегите, благодаря на докладчиците в сянка, на докладчика за извършената работа по една директива, която е толкова важна и която се чака от толкова много време. Имаме директива, знаете за прането на пари, има сега преразглеждане на четвъртата директива. Нужна е също директива за наказателно-правния ред на преследване за борбата с такива престъпления. Нужни са ясни указания, които да са задължителни и ясни за държавите членки. Това е важна директива. Бързо трябва да бъде направена добре, да, но трябва да бъде и задълбочена. Допълнително трябва да се анализира самоизпирането. В моята страна това даде възможност да се постигнат важни резултати в борбата с организираната престъпност. Знаете, между другото, че зад тези престъпления обикновено стоят точно криминални организации, така че самоизпирането е едно от най-важните неща, по които трябва да се действа еднообразно в наказателно-правен план в европейските страни. Казаха го колегите преди мен, важно да има сътрудничество и координация – когато се водят следствени действия, когато полицията работи, когато съдебните органи работят. Киберпрестъпността е много важна и знаете, че голямата част от тези престъпления преминават през мрежите, т.е. през цифровата среда. Според мен, защото все още липсва, е нужна обща дефиниция на организирана престъпна група или организирано, организирано престъпление, защото тук това е изискване. 841 от 2016 година описа някои неща, га и съкратено, но остави място за едно объркване – държавите членки като че ли по различен начин транспонираха нещата. Нужно е, пак казвам, да има общо тълкование на престъпна организация. Защото това е основата, в крайна сметка, на всички тези директиви, които съдържат наказателно-правни мерки, за да се борят с престъп... организираната престъпност. И накрая, извинявайте, но е, съвсем накратко. Десети член, предложението на комисията, според мен, не дава списък. Нужно обаче да има общи инструменти за разследване. Става дума за престъпни организации, които извършват такава престъпна дейност и затова може би ще е добре да се включи тук такъв текст. Има различни следствени инструменти, например подслушването по телефона СРС. Не, не се използват такива неща във всички държави или не са допустими, така че е нужно да има обща дефиниция по този въпрос. Така или иначе, отново искам да благодаря на колегите, които работят по темата. Текстът наистина е много важен. Имаме нужда от него. Благодаря.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 плана, така че края на септември трябва да е, е готова първата чернова. Срещи с експерти през септември. Това е крайният срок за представяне на измененията. Средата на септември. Не, средата на октомври. Така че гласуването в комисията да бъде края на октомври и след това да се види да се приключи до ноември този проект. Thank you very much. <clears throat> Thank you, uh, to all the speakers. Благодаря, благодаря на всички оратори, благодаря на комисията за това, че е тук. И сега преминаваме нататък към следващата точка от дневния ред. то е представянето на годишния доклад 2016 година от Шефен Кесле, който е председател на консултативния форум за основните права на Фронтекст, служител, стар служител по политиките. Изуитската служба на бежанците и имаме също представител а, на ООН, който е служител за връзка с Фронтекс от името на Софияна Джали, председател на този форум. We'll our... Ще изчакаме гостите да вземат местата си отпред. Uh, и така, както казах, поканили сме две организации, е, които са председатели на консултативния форум към Frontex. Те ще говорят за четвъртия годишен доклад, публикуван миналия май. Добре дошъл на господин Кеслер от Язуитската служба на бежанците и госпожа Козуле от името на Джали от службата Върховния комисариат за бежанците на ОНЕ. Заповядайте за по 10 минути и след това ще има въпроси от депутатите и ще поговорим. Нямам се да отговорите на въпросите на колегите. Заповядайте за вашите презентации. Благодаря. Благодаря ви за поканата да дойдат тук председателите на консултативния форум и възможностите да говорим с вас по четвъртия годешен доклад на този констативен форум за основните права с агенцията Frontex. Само 10 минути получих за презентация и тъй като знам, че председателя е германец, ще се опитам да не наруша тези 10 минути. Искам да посоча шест момента от доклада. Ще заключа с няколко думи за дебата, свързан с оперативно-спасителните операции в Средиземноморието. Нашия форум участва в дискусията за развитието и прилагането на регламента за Европейската крайбрежна охрана. За съжаление, голямата част от нашите препоръки не са взети предвид от законодателя. В този контекст нашия форум направи няколко препоръки към Frontex за създаването на механизъм за подаване на оплаквания. Настоящия механизъм е недостатъчен. Да гарантира достъп до процедура за обжалване и въобще гарантирана добра администрация. Искаме правилата, свързани с подаването на оплаквания и жалби, да не бъдат просто член 72 от регламента, а да бъдат развити надлежно. Би трябвало да съдат подробности по ролите на отделните действащи лица в процедурата. Трябва да се обясни каква е рамката, в смисъл срока, извинете, за разглеждане на жалбите или оплакванията и възможността те да бъдат анонимни. Малко е като мантра, но нашия форум призовава за повече средства и щатен състав на службата за основни права. От началото го казваме и пак ще го казваме няма да се уморим да го казваме. Нашите препоръки продължават да са валидни. Искаме вашата комисия да ни подкрепи по отношение на фронтекст и тези препоръки да бъдат взети предвид. На второ място Приветстваме създаването на общ набор от хора, които наблюдават връща, принудителното връщане на бежанци. Искам да подчертая нуждата тези лица, които наблюдават, да бъдат независими, повтарям независими и при всички принудителни връщания, организирани от Мронтекс, да има наблюдатели. Все още има някои операции, където няма наблюдатели и смятам, че това е задължително. Всички трябва да бъдат наблюдавани от независими лица. На трето място работим в Frontex за струнството на агенцията с трети страни. Ето тук въпросът е по-щекотлив вече. Турция. Турция е един отличен пример за това колко деликатна е темата за сътрудничество по основни права. Нека да дам друг пример. Обучението на либийските крайбрежни сили. Отново, много деликатна, много щекотлива тема. А, на следващо място, нашия форум работи работи за все по-голяма закрила на детето в рамките на работата на Фронтекст. Включили сме продължаващата а, работа на концепцията за това. Освен това, има едно проучване за опазване правата на детето. Трябва да се предадат конкретни препоръки Надяваме се, че сме започнали една плодотворна дискусия с управителния съвет и служителите на Фронтекс. На пето място този форум допринесе за стратегията на основните права на Фронтекс, като включи резултатите от оценката, свързана с повсеместното хоризонтално включване на проблематиката на пола във всички документи. Подкрепяме преразглеждането на стратегията за основни права през 2017 година. Целта би трябвало да бъде стратегията за основни права да отразява разширения мандат на агенцията. Имаме засилен, разширен мандат. Сега стратегията трябва да отрази това надлежно, новия мандат и новите правомощия. Следващото Форумът допринесе за развитието на различни материали за обучение във Frontex. Много работа бе свършена по актуализиране на общия план и програма, които бяха прияти през юни. И накрая нещо лично за дебата, свързан спасително а, оперативно-спасителните операции. Според е 2005. 2005 бежанци и мигранти вече са загинали в Средиземноморието. В Средиземно море, извинете, между 3 януари и 23 юни тази година. Някои неправителствени организации са организирали спасител, оперативно-спасителни операции, за да предотвратят по-нататъчни жертви. Но в медиите излязаха цитати от служители на Фронтекст, които могат да се тълкуват така, все едно тези НПО са в сговор с каналджиите поискахме Фронтекс да обясни позицията си. Фронтекс сега го направи, много се радваме, че го направи, в едно писмо до членове на, членовете извинете, на Европейския парламент. И там се казва, че корабите на НПО правят това, което се изисква от всички капитани на кораби в море, да спасяват живот на хора, които в момента имат нужда от това в морето. Ако НПО-тата не бяха активни, още повече бежанци и мигранти щяха да са сред мъртвите. В този контекст искам да припомня на вашата комисия, че е нужно да има механизми за безопасен път към Европа, за да не се налага хората да рискуват живота си на тези ужасяващи лодки. Благодаря. Uh, I... Благодаря ви. Колегата ви ще отговаря на въпросите, доколкото разбирам. Вие направихте само представянето. Споделяме. Значи, мога да дам думата на депутатите. Тогава добре. И така четирима депутати вече са се регистрирали, петима даже. Госпожа Гомеш, Спинели, Анеса, Кризбек и Вържия. И Интфелд. Да съм забравила някой. Господин Кьостер. И Киничи. Трябва да огранича времето ви по минута. Много се извинявам, но закъсняваме ще има гласуване, така че иначе ще трябва да урежем други въпроси. Така че бъдете кратки и точни, за да имаме възможности за отговори. Заповядайте. Uh, Благодаря ви както за вашата работа, така и за препоръките. Наистина Възмутително е това, което казвате. А, вашите препоръки не се следват, но не се сам нашите също не биват следвани. Господин Коблар беше тук, той е специален представител на ООН в Либия и той заяви, че нашата политика се водела от министри на външните работи, които били доста тесногради а, и гледали на миграцията като на голяма заплаха за Европа и това а, послужило за обяснение а, да не следва препоръките ни. Възмутително е ние да плащаме за лагери за задържане на мигранти, защото такива има. Средствата, които даваме, са за бреговата охрана, а тя не върши работата си, тя стреля по мигрантите. И всеки път, когато бреговата охрана трябва да се обяснява защо е стреляла по а, италиански кораби, но възниква проблем. Смешно е, тук да идват и да ни говорят за партньорството с Африка, със същия този тесноградски подход, без да се разбира какво стои за това споразумение. Престъпно е подобно отношение. Божа Спинели. Е, благодаря. Искам да благодаря и комитета консултиво пер... Благодаря Консултативния форум за техния доклад. Имам два въпроса. Първият. Вече го каза колегата преди мен за наблюдателите на ОНЕ. Поканени от е, Съюза да не обучават либийските крайбрежни сили. Е, е, е. И така, един по-основен въпрос. Съветът реши да подкрепи това обучение обаче на либийските власти и подпис споразумение за реадмисия, предполагам, че Фронтекс не може да върви срещу решенията на съвета. Тук има сериозен проблем, според мен. Второто нещо, което ме безпокои много, е съобщението вчера на италианското правителство за намерение да блокира на италянските пристанища кораби и лодки, които не са под италиански флаг или европейски флаг, т.е. на НПО, които извършват оперативно-спасителни действия. Тези кораби на НПО изпращат съобщения за евентуално кораборушение всеки ден, всеки час, и нещата вече са на горната граница. Защо? Защото вече няма европейска операция. Масивна, непрекъсната на Фронтекс по а, и, издирвателно-спасителни операции. За разлика от 2016 година, тази година няма. И затова исках да кажете нещо Това е заплаха за нарушение на морското право и Европейската конвенция за правата на човека. Благодаря. Thank you, Spinelli and Anna. Благодаря, госпожо Спинели. Госпожа Андерсън е следващата. Благодаря ви а, за вашите думи. Аз също съм възмутена Цифрите, които цитирахте, 2005 загинали. Някои гледат на това като на обикновена статистика, като на цифри, а за тях стоят мъже и жени, деца, които потънаха в Средиземноморското гробище. Така че се присъединявам към възможността възмущението изразено и от други членове на тази комисия. Добре подплатен е вашия а, доклад. Националните гранични служби и полицейските служби работят с тези хора. Има нарастващо напрежение, напрежение в Балканския региона на Балканите. Нарушават се основни права на беженците и мигрантите. Вие правите препоръки в вашия доклад. Правата на тези хора се нарушават и на сръбската и унгарската граница. Постъпи тревожна информация за либийска брегова охрана, която стреля по кораби, които са спасили хора в Средиземноморието. Необходимо е да гарантираме безопасността на бежанците и на корабите, които ги спасяват. Фронтекс работя и с Турция. Но Турция, Турция не е сигурна държава. Проведохме наскоро тристранна среща във връзка с Агенцията за бежанците. Бе казано на Гърция, че трябва да счита Турция за сигурна държава и то във време, в което Европейския парламент непрекъснато повтаря, че Турция не е такава държава. Сега ни се казва, още повече имайки предвид настоящото положение с основните права в Турция, тази държава не е сигурна за собствените и граждани, да не говорим за мигрантите. Така че отново бих искала да повторя, Хората не трябва да бъдат изпращани обратно там. Благодаря ви, господин председател, че ни дадохте възможност да зададем въпроси. Ако тази тема ни отнеме повече време, ще трябва да съкратим времето за следващата, така че много ви моля, вписвайте се във времето си. Най-добре изказвания в рамките на една минута. Госпожа Гризбек. Благодаря, Ян. Благодаря, господин председател. Би било добре, ако има равно третиране и по отношение на времето за изказване. Но все пак ще се опитам да се впиша в едната минута. Благодаря за годишния доклад, който ни бе добре представен и изключително добре изработен. В правилника на Frontex се казва, че консултативният форум трябва да получава ефективен достъп до всяка информация. Съвсем накратко бих искала да ви попитам, вие имате ли такъв достъп? Получавате ли такъв достъп всеки път, когато се срещате с беженци или се натъквате на препятствия? Ако да, на какви? Има много фалшиви новини, които се разпространяват. И тези фалшиви новини може да са верни, може да не са, може да ни, са ни от полза, може и да не са, но така или иначе те говорят за непоносими условия за беженците и мигрантите. Условията на живот на бежанците в Гърция. Преди няколко дни колеги отидоха на място и установиха, че са се подобрили тези условия на живот. Вие съгласни ли сте с техните заключения? Или пък смятате, че на някои места, като например на гръцките острови, положението е по-различно? На следващо място. програмата Vega Children. Ние с колегите отделяме голямо внимание на психологическия тормоз, а и не само физическия, на децата, които трябва да изминат този дълъг път. Тези деца са травмирани, те измират по пътя. А може да ми кажете малко повече за тази програма? Благодаря. Госпожа Вержа е следващата. Моля ви в рамките на една минута, защото вие вече сте третият оратор от вашата политическа група. Извинявам се, че принадлежа на поли... към политическа група, която отделя а, голямо внимание на тази тема. Благодаря, господин Кеслер. Познаваме се от дълго време. Аз високо ценя а, начина ви на работа две неща ви безпокоят механизма за жалбите и засиления граничен контрол. Необходимо е да се спазва европейското законодателство. Високо ценя е казаното от вас по отношение на НПО и обезпокоителното положение на Frontex в това отношение. Радвам се, че е, случилото се е, вече е било коригирано. Съгласна съм с колегите по отношение на Турция и по отношение на поведението на бреговата охрана на Либия. В допълнение към казаното от госпожа Гризбек – по отношение на споразумението ЕС Турция, бих искала да добавя, че има все по-уязвими лица, които биват блокирани на гръцките острови. Смятате ли, че това е така? И какво е виждането ви за в бъдеще? Бихте ли казал малко повече за това, което се случва на сърбо-унгарската граница? От информацията, която получих, разбирам, трябва да приключите, казва председателят, е нека да си довърши изречението. Та, между Фронтекс и унгарската полиция има проблем. Фронтекс може да служи за смокиново листо на а, лошите действия на унгарската полиция. Госпожа Киничи е следващата. Благодаря. Ще бъда много бърза. Искам да благодаря на представителя на консултативния форум на Frontex, не само за доклада, който представя пред нас, а и за ежедневната им работа за подсилването на защита на правата на човека в рамките на агенцията Frontex. Трябва да се запази човешкото достоинство, това трябва да бъде приоритет на първо място. Служа Спинели спомена Италия с този апел, тъй като ние продължаваме да сме тези, които полагат е, основна е, усилия за спасяване на човешки живот. Трябва да се обърнем внимание на малолетните. Искам бързо да ви попитам. Вие споменахте необходимостта е, за работата в Фронтекс, особено за малолетните и в светлината на вашите изследвания, смятате ли, че има достатъчно обучение за онези, които са в незабавен бърз контакт с малолетните и особено по-язвимите – жени, момичета, момчета, които са били обект на насилие и злоупотреба? Thank you very much. Next speaker is Madame Благодаря ви, госпожа Интфелд е следващата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Кеслер, за вашата презентация. Аз не съм оптимист по душа, но наистина тук дълбоко скърбя. Правителствата на държавите членки непрекъснато говорят за основни човешки права но те използват този принцип като принцип, който да се включи в политиката, но реално се нарушават човешките права. Добре е да се говори за тях, но на практика нещата стоят другояче. Sorry. I was going to address a, a, a direct question. You, you... Щях да ви задам директен въпрос. Говорихте за либийската врагова охрана. Държавите членки и комисията казват, няма проблем. Ние обучаваме либийската брегова охрана за основните човешки права. Може би проблемът е само в мен, но аз съм, съм скептична в това отношение. Може ли да кажете малко повече за начина по който вие виждате нещата? Благодаря. Господин Кеслер е последният ни оратор. Благодаря ви. Благодаря за презентацията и за информацията. Нови 2000 жертви имаме тази година в Средиземно море. Пълна срамота е Европейския съюз да не успее да прилага успешна спасителна програма в региона. Това е регион, в който основните права биват потъпквани, а това е неприемливо. Много неправителствени организации работят в Средиземноморския район, за да може да спасяват давещите се. В доклада пише, че понякога тези НПО се опитват да се свържат с корабите на Фронтекс. Казва се също така, че Фронтекс не винаги отговаря. Или дава отговор от типа на нашите кораби вече са пълни, не можем да поемем допълнителни мигранти. Какво ще кажете вие за това пренебрегване на апелите на НП от страна на корабите на Фронтекс? Благодаря. Чухме въпросите на депутатите. Може да отговорите на въпросите. Питайте се да бъдете по-конкретен. Списъкът с въпросите е дълъг. Нека да ви напомня, че мандата на консултативния форум е ограничен. Нямаме правомощия по отношение на споразумението с Турция. Не можем да коментираме и други политически събития. Мога само да си отбележа казаното от вас, но не съм опълномощен да коментирам. По отношение на поведението на либийската на обучението на либийската брегова охрана. Мисля, че те се нуждаят от подобно обучение. Защото не е много ясно кой какво планира. Смятаме, че обучението им е свързано с основните права, но не знаем как точно да постъпим. Според мен, проблемът е много по-голям. Дори да имаме добре обучена либийска брегова охрана, какво ще се случи с тези мигранти, които са задържани на територията на Либия. Така че проблемът не се ограничава само до крайбрежието на Либия. По отношение на санкциите в Италия, това, което вие описахте, е информация, която получавам сега за първи път. И това противоречи на официалната позиция на Европейската комисия и на Фронтекс. И Европейската комисия и Фронтекс в писмото си заявиха, че няма доказателства за НП, за НПО, които да са нарушили права на човека по време на спасителна операция. Така че аз съм против подобни санкции които се налагат на НПО при положение, че няма достатъчно доказателства. Относно положението на Балканите и външната граница на Балканите. Добре е да работим с Фронтекс, за да изясним кой за какво отговаря – кой кого следи и коя е червената линия за Фронтекс. На тези въпроси отговор няма към този момент. И не мога да ви предоставя достатъчно информация. По отношение на казаното за Гърция – Вие се базирате на посещение в Гърция от 2016 година. Нека да е ясно. Това посещение имаше за цел да се събере информация в контекста на операциите на Frontex на гръцките острови. Консултативният форум не е правилният орган, който трябва да проверява условията на живот в лагерите в Гърция и най-вече на островите, но споделям вашето безпокойство във връзка с качеството на условия на живот на гръцките острови където има много уязвими хора. Колегата ще отговори на въпроса за децата. По въпроса за инициативата за децата на Фронтекс. Тази инициатива има за цел да се види кои деца съставляват, е, с изправени пред риска и Фронтекс да изпраща наблюдатели или от наши организации членове или организации партньори. Това е в действие от 3 години. През 2016 година 13 души от консултативния форум участваха в тези операции. свързани с два аспекта. Първо, начина на работа Второ, изграждането на капацитет, което означава, че освен да се извършват дейности на летището и да се идентифицират децата, които могат да бъдат е, изложени на риска, да има разговори и обмена на а, информация с а, е, граничните служители. Това е един добър пример е, за добро сътрудничество сега Frontex иска същата инициатива да охване и морските, и сухопътни граници. В финален етап се намират подготовката. Ако искате да се запознаете по-подробно с инициативата Вега деца, можете да посетите вебсайта на Frontex. Беше поставен въпроса за обучението на децата и за закрилата на децата. Ние осъществяваме съвместни действия с Frontex, както каза и Стевен, по изготвянето на обща учебна програма насочена към обучението на служителите от гранична и брегова охрана. Сега се обръща по-голямо внимание и на уязвимите деца. Това е инициатива съвместно с Frontex. Извършваме и проучване, проучване свързано с закрилата на децата в контекста на дейностите на Frontex. Фронтекс има мандат да осигурява обучение относно закрилата на децата и консултативния форум е готов да окаже съдействие на Фронтекс при необходимост. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата ни. Този доклад е разпространен. Благодаря ви отново. Уважаеми колеги, аз съм доста строг сега с времето за изказване, защото въпреки, че няма да гласуваме, имаме четири точки, които остава да разгледаме и имаме само един час. Затова ви моля да се ограничите в изказванията си до една, максимум три минути, така че всички да имат възможност да се изкажат. Следващата точка от дневния ред е обмяна на мнения с представени от страна на Европейската комисия по разработването на стратегия за интегрирана европейска система за управление на границите. Европейската комисия предприе стратегически процес, е, свързана с изготвянето на стратегия за управление е, на границите. Европейския парламент участва. Господин Войче Калученски от Европейската комисия е тук, за да информира комисията Либе за структурата, както и за сроковете за осъществяването на този процес и да се чуят бележки, свързани с предстоящото съобщение на Европейската комисия по тези въпроси. След като изслушаме госта ни от Европейската комисия, ще имате възможност, колеги, да зададете въпроси. Благодаря ви за тази възможност да ви представя стратегията на Европейския съюз за интегрирано управление на границите – за нас е изключително важно, че имаме тази възможност в началото на процедурата да представим пред комисията Либе проекта, тъй като участието на Европейския парламент и на съвета е изключително важно. Не разполагам с много време, затова набързо ще се спра на историята до сега. Не говорим за някакво ново понятие за интегрирано управление на границите, тъй като тази концепция е отдавна в ход. През 2002 година излезе съобщение по този въпрос, където се предлагат някои идеи. През 2006 година съветът дефинира тази е, това понятие. Също в Лисабонския договор е залегнала разпоредба, която посочва, че трябва постепенно да се развие е, постепенно интегрирано управление на европейските граници. Миналата година регламентът за европейската гранична и брегова охрана беше прият където се поставя основата и за пръв път се включва и това понятие за интегрирана на управление на границите. Съгласно регламента за Европейската гранична и брегова охрана, се въвежда модел, свързващ мерки в трети страни, в съседни страни, които са трети страни, управление на границите от по външните граници, както и мерки в шенгенското пространство и мерки по връщането. Много важно е, че е, регламентът е, определя също и институционалните отговорности и процедурите, които трябва да се следват Европейската гранична и брегова охрана има задачата да реализира ефективното прилагане агенцията Frontex, както и държавите членки, които имат отговорност за охрана на границите, също и органите, свързани с бреговата охрана. Всичко това е в дух на споделена отговорност. Също важно е да споменем, че регламентът включва 11 стратегически компонента. Виждате ги на екрана. Те са обобщение. Дефинициите са включени в член 4 от регламента. И там е, има много повече детайли по съдържанието. Бих искал само да подчертая, че от гледна точка на Европейската комисия – има някои хоризонтални елементи, които трябва да бъдат отчетени, когато говорим за о, прилагането на интегрираното управление на границите и стратегията в това отношение. Така че има някои елементи, които се прилагат, а, свързани с обучението, с научно-изследователската и развойна дейност, въпреки че те не са изброени тук, те са от хоризонтална важност. Процедурата по стратегията, предложена от комисията, за да се операционализира интегрираното управление на границата, така както е предвидено в регламента. В третия доклад, е, излязъл през месец май, комисията излага амбициозен процес, свързан е, с ефективното прилагане на една стратегия, която да включва три интегрирани елемента, а именно политическо ниво за определене на стратегията, приемането на оперативна и техническа стратегия от Frontex и създаването на трето място на национални стратегии за интегрирано управление на границите. Предлага се да се създаде една единна а, рамка за интегрирано управление на границите, която да се прилага към Европейската гранична и брегова охрана в цялост и да се гарантира ефикасното прилагане на стратегията. Тук има няколко елемента, които се отнасят до различните елементи. Европейската стратегия за интегрирана гранична охрана предстои да се разработи. Тя е резултат е, от е, политическите насоки както е посочено в точка 8 от преамбюла на регламента, където се казва, че тази стратегия е в отговорностите на европейските институции. Необходимо е по-тясно сътрудничество между агенцията и съответните институции. Ето защо комисията приветства сътрудничеството с Frontex за тези цели. Намерението на политическата стратегия е да създаде една политическа рамка с цели и приоритети. Това трябва да се разглежда като политически насоки в по-широк смисъл, а не като много конкретни стратегически оперативни елементи. Второто измерение – след малко ще говоря за него. Като резултат от този процес, комисията би искала да излезе с едно съобщение, целта на което е като целта е то да излезе през октомври. коя е институцията, която да формира тази стратегия. Изисква се много тясно сътрудничество между Европейската комисия, Европейския парламент и съвета. Комисията при подготовката на съобщението ще си сътрудничи и ще се координира тясно с останалите институции. Искам също да спомена, че тъй като целта е да се оформи една политическа рамка с участието на всички европейски институции. Затова комисията ще прикани Европейската ще прикани Европейския парламент и съвета да приемат това съобщение. Относно второто измерение в член 3.2 от регламента за Европейската гранична и брегова охрана се посочва, че една от основните нови задачи на агенцията е да създаде техническа оперативна стратегия за интегрирано управление на границите. Така че се търси оперативното приложение на стратегията. Процедурата следва доста амбициозен график. Държавите членки в тясно сътрудничество с комисията трябва да участват активно. Когато се оформи стратегията, тя трябва да бъде прията от трите институции. Индикативно Считаме, че ако всичко върви добре, агенцията ще може да приеме стратегията през февруари 2018 година. Искам също да подчертая, че третото измерение на стратегията създаването на национални стратегии за интегрирано управление на границите – е изискване, което е заложено в регламента за граничната и брегова охрана. Това е не само препоръка да има такава стратегия, а има задължение държавите членки да приемат подобна стратегия. Тези стратегии на държавите членки трябва да бъдат съгласувани с техническата оперативна стратегия на агенцията и трябва да отчитат основните елементи, заложени в регламента, в частност член 4. Трябва да се работи паралелно и в този случай комисията счита, че държавите членки 6 месеца след като бъде прията техническата оперативна стратегия на агенцията да приведат в съответствие своята национална стратегия, тъй като някои от държавите членки вече имат национални стратегии, други разработват такива в момента. И тази процедура трябва да приключи 6 месеца след приемането на техническо-оперативната стратегия на агенцията. След това, използвайки механизма за оценка по Шенген, трябва да се направи оценка дали са включени в тези стратегии основните елементи, предвидени на политическо ниво и на техническо-оперативно ниво. Агенцията подкрепя държавите членки в момента при разработването на техните програми за обучение по интегрираното управление на границите. Това също е много важен и конкретен начин тази процедура да бъде успешно завършена. Това е което имах да кажа на този етап. С удоволствие ще отговоря на ваши въпроси. Благодаря, господин Калчински, за представенето. Заповядайте, колеги. Кой иска да зададе въпрос, да коментира? Госпожа Мецола. Благодаря. Ето ме. Представлявам колегата, който не може да присъства за първи път, когато говорим за тази стратегия за интегрираното управление на границите. Европейски регламент за крайбрежна охрана за първи път залага принципите на интегрираното управление на границите. Четвърти член на регламента дава 11 стратегически компонента, които трябва да са част от това интегрирано управление. Контрол на границите, анализ на риска, сътрудничество между държавите членки, издравателно-спасителни операции, наблюдение на морето и така нататък. Същия регламент също заявява, че развитието на интегрирана стратегия за управление на границите е отговорност на институциите на Европейския съюз. То агенцията отговаря за прилагането на техническите оперативни стратегии, а държавите членки за разработване на свои собствени интегрирани а, стратегии за управление на границите. Развитието на една такава стратегия е изключително важна част от а, тази система и ще определи всъщност и успеха на инструмента, който се предлага. А, това е амбициозна задача да се разработи цялата рамка, така наречената политическа стратегия по интегрираното управление на границите. Европейската комисия е институцията, която носи отговорността за това. Независимо от това, по време на преговорите за крайбрежната охрана имаше ясното разбиране, че политическата рамка за една такава стратегия трябва да бъде заложена с тясно сътрудничество между Европейската комисия, парламента и съвета. Следователно не е подходящо да се иска от парламента и съвета чисто и просто да одобрят съобщението за една такава стратегия, без да се даде възможност за дискусия по време на този процес и поради тази причина колегите ми и аз приветстваме факта, че такива дискусии в крайна сметка започват за първи път в тази комисия. Uh, is... Благодаря. Госпожа Зипел. Благодаря. Благодаря за вече посоченото от Роберта Мецола. Ще бъда кратка. Отвъд съдържанието на тази преписка, ние настоявахме спасително-издирвателните операции да бъдат много важна задача на Фронтекс, както и връщането на хора, които искат международна защита. За всички части от мандата на крайбрежната охрана подчертавам това, което вече бе казано. Това трябва да бъде пояснено с политическа стратегия, която да се определи от законодателите. Затова настоявам, че една такава информация е просто първата стъпка. Трябва обаче да видим как можем да организираме обмен, който да ни даде възможност да работим по политическата стратегия, а не просто да вземем предвид това, което ни се представя. Важно е да работим заедно по тази стратегия, за да стане възможно всички агенции след това да направят съответните оперативни стратегии. Thank you very much. Uh... Благодаря. Госпожа Вържия. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази презентация. И аз имам някои питания, защото според мен презентацията беше доста техническа. Е, липсваше така повечко съдържание в нея. Ние имахме известни очаквания за това, което предстои. Ако правилно съм ви разбрала, казахте, че националните стратегии ще а, е, трябва скоро да приключат, но пък но след това казахте, че в момента държавите членки прилагат тези стратегии. Как се вписват тези две а, неща. Как а, да работим за напред? Както попита и госпожа Зипел. Какво да правим до октомври? Да чакаме предложението на комисията или да се опитаме а, малко политически смисъл да вдъхнем в насоките на Европейския парламент за стратегията. Thank you very much. Благодаря. Госпожа Валеро. Thank you. I would, uh, I just wanted to ask... Благодаря. Въпрос към комисията. Спасително издирвателните операции са стратегическа част от uh, стратегията за управление на границите. Какво мислите за това, което съобщи италианското правителство да забрани достъп до пристанищата на всички кораби, които не пътуват под италиански флаг и принадлежат на НПО, извършват и спасително-издирвателни операции. Има ли други въпроси? Няма. Давам думата на комисията. Моля да отговорите. Благодаря ви за тези въпроси. Искам да поясня, че е ясно на Европейската комисия, че Европейския парламент трябва да участва в този процес цялостно. Това е записано в доклада на Европейската комисия от май, когато залагахме основите на процеса и го предложихме изобщо като начинание. Ние сме в самото му начало Имаше едно техническо заседание с експерти, но ще има още по-конкретни елементи, които ще се определят. Политическите идеи на Европейския парламент ще бъдат изключително важни тук, тъй като те са необходими. Нека поясня, отношенията, тъй като имаше въпрос за националните стратегии, как ще се работи. Разпоредбите на регламента са ясни. Държавите членки са задължени, изисква се от тях да разработят национални стратегии. Европейската комисия много дълго време, посредством механизъм за оценка Шенген, постоянно го повтаря. Казва, че е много важно да има стратегия за всяка държава членка по отношение на управлението на границите. Сега вече това е задължително. Държавите членки вече работят, някои дори са получили препоръки по механизма Шевал. За това и те са по-напред в процеса. Регламентът изисква стратегиите на държавите членки да отговарят на техническата оперативна стратегия и регламента. Част от тях вече имат стратегии, така че те тогава ще се наложи да ги преразгледат, както и действията си в момента в контекст на този процес. За нас е съвсем ясно, че политическата стратегия също е изключително важна, тъй като ще даде указания за това, как националните стратегии да изглеждат, какви елементи да се включат и какви са посоките. Това трябва да се случи. Сроковете 6 а, месеца след приемането на техническата оперативна стратегия е той, но това са всъщност паралелни процеси. Те изискват много координация и много сътрудничество между отделните действащи лица. Трябва да кажа, аз всъщност трябва да потвърдя, че спасително-издирвателните операции са един от стратегическите компоненти наистина на тази това интегрирано управление на границите. Комисията смята, че това е въпрос, който трябва да бъде включен. Има ясни разпоредби, особено, що се отнася до спасително-издирвателните операции. За съжаление, не мога да коментирам положението в Италия. Предполагам, че говорителят на Европейската комисия ще излезе с изявление по въпроса, а може би още дори днес на пресконференцията по обяд. Аз лично не мога да отговоря на този въпрос пряко. Thank you very much. Благодаря. И така изчерпахме този обмен на становища. Ще има задание на техническо ниво през септември и следващото съобщението на комисията ще излезе най-вероятно през октомври. Уважаеми колеги, следващата точка е обмен на становища с представители на Европейската комисия и представители на СВД. Става дума за едно съвместно съобщение за подновено партньорство с Африка. Комисията Либе ще излезе със становище по доклад на собствена инициатива на комисията ДЕВЕ. Докладчик за Либе е госпожа Кенге. По-специално нашата комисия се интересува да чуе повече подробности а, по 5.1 цел от комуникацията – управление на миграцията и мобилността се нарича тази точка. Първо ще дам думата на представителите на Европейската комисия на, на СВД и след това ще дам думата на нашите депутати, които разбира се искат да се изкажат, включително докладчика. И така давам думата на комисията. Um, just where your colleagues sit with the commission където седат колегите ви, може би. Uh, so I think it's yeah. uh, Madame de Okay. Заповядайте. Аз съм от СВД, директор за Африка. Ще кажа три неща на базата на съобщението, което съм убедена, че сте видели. Миграционния въпрос. За 10 секунди искам да каже нещо за срещата на върха Европейски съюз Африка, след това на второ място какво означава управление на миграцията и мобилността и след това няколко думи за основните инициативи, които предлагаме в съобщението. Ако първо погледнем срещата на върха, където миграцията е една от точките, това, което се опитваме да направим, е да създадем желание и да тласнем политическото развитие. Ще има а, държавни правителствени ръководители от Европейския съюз и Африка. Искаме да видим какво ще бъде бъдещето, бъдещето на нашето сътрудничество и искаме положително насока, тъй като държавите членки Европейския съюз сме номер едно в повечето сфери в сътрудничеството с Африка. Основната тема е младеща, инвестиции в младеща и идеята е да се гледа положително, такъв положителен тласък. Имаме две основни теми, които посочваме в съобщението. Искаме по устойчиви общества и държави, ще говорим за конфликти в тази тема, системи за управление и миграция. Аз ще говоря за това след малко повече. Има още една тема, тя е свързана с разкриването на работни места, особено за младите хора. И така, нека да погледнем втория въпрос, който исках да засегна, и то е управлението на миграцията и мобилността. А, това е миграцията и мобилността са много важни. Те са и социален, и економически въпроси, въпрос свързан с сигурността не само за Африка, но за Европа също. Вие участвате в политиката, така че знаете, няма нужда да навлизам в подробности за влиянията. Но това оказва своето въздействие и върху политиката в Африка. Политическата рамка за нас като Европейски съюз е записана в процеса Валета. Там имаме една декларация, имаме и план за действие. Има пет стълба в този документ. Мога по-късно да говоря по тях, ако искате. Но важното тук е, че се включват инвестиции в причините. Правна миграция също е записана, връщане, реадмисия, борба срещу незаконния трафик. Престъпните мрежи, които участват в миграцията. Така че подходът е цялостен. Нали, говоря за политиката като подход. След това искаме да се речим върху три въпроса. Виждате ги в съобщението на комисията. Миграцията от регионална гледна точка, например. Миграцията означава и хора да пресичат граници. Така че това е много важен въпрос. На второ място искаме да се възползваме от дивидендите на редовната миграция и мобилността но тя трябва да се разглежда като е, двигател на развитието. След това фокус и сътрудничество с незаконната или нередовната миграция. Искаме среща на върха, където да има ясни резултати. В съобщението, в планирането ни се опитваме да заложим основните инициативи. Две инициативи има тук, основни – Едната е подкрепа на африкански инициативи за интерафриканска мобилност, другата е увеличено или засилено сътрудничество в борбата срещу мрежите от канал G. Особено второто се забелязва, след като започнаха интензивните преговори 2015 след Лампедуза. Това беше голямата промяна. Така разработихме тази политика, която имаме сега. Там, където има голям общ интерес, е и борбата с каналчийството. Там става дума и за пари. И мислим, че там може да има напредък и да защитим мигрантите. Ще спра до тук и с удоволствие ще навляза в повече подробности по различните подробности на това, което вече казах. Your... Uh, Има ли колеги от генерална дирекция Девко или Холм? No. Okay. Никой не иска да се изкаже друг. Добре. Давам думата на госпожа Кенге, като докладчик на становището и след това и другите депутати. Е, грация. Благодаря. Искам да благодаря на Европейската комисия. Благодаря и на външната служба за доклада, който ни представиха. 2017 година ще бъде решителна година за партньорството Европа-Африка. Двата континента могат много да спечелят. Трябва да се засилят многостранните и политическите връзки, економическите, защото и двете страни много могат да загубят, ако не действат. Затова е изключително важно за нас да настояваме върху тази линия за укрепване на партньорството. Доклад, който свързва Африканския континент с Европа, е един доклад, който е амбивалентен. Той почива върху стереотипи и малко дисбалансирани становища. Трябва да започнем да говорим с Африка като с партньори, без да се отнасяме като, към, като по-големия брат към по-малкия. Сомалия, Мали, Конго, Бурунди, навсякъде има война, нестабилност, социална мизерия, които продължават е, да бележат живота на африканците и да, им лишават мечти, е, да ги лишават от мечти за по-добър живот. Четирите рискови държави което бе обявено и от ООН, има огромен риск за а, смърт от а, глад. Нигерия смърт, над 20 милиона а, могат да умрат от глад. Независимо от тези ужасни рани, а, има огромни възможности за развитие на Африка от економическо гледна точка. Както и африканската култура, която започна отскоро да се открива. Африка трябва да се превърне в наш приоритет. Това е спешно. Така ще се преодолее една пропаст, която бе останала последните 20 години, когато Китай, САЩ, Арабския залив инвестираха десетки милиарди долари на африканския пазар. Установиха приятелски връзки, економически връзки с африканския континент. Не бива да забравяме, че Европейския съюз и държавите членки заедно са най-големия донор на световно ниво. Трябва да работим върху мобилността, чухме го вече, посредством проектите ФАРО и миграцията. Са важно фактори в економически, социален план и плана на сигурността и за двата континента. Африка и Европа имат общ интерес, имат обща отговорност да управляват този феномен с принципа на солидарност и да споделят отговорността. Искам да ви припомня, сред проектите ФАРО, че има проект за инвестиране в ролята на диаспората, отговорността и всичко това, което може да се превърне в диаспора и да бъдат използвани те като мост между Европейски съюз и Африка. с броя на мигрантите, които искат убежище. Те пристигат в Европа от Африка. Това са потоци, които не биват управлявани коректно, повтарям, не биват повтаря, е, управлявани а, коректно и в един момент ще унищожат системите за прием в държавите, където пристигат. В Италия, например, 12 000 мигранти, които дойдоха първата година. В предходния доклад се говори за това и днес Италия има нужда от отговор. Италия има нужда от този отговор на солидарност от другите и поделяне на отговорностите, които от тук, от тази институция трябва да изпратим. Това е обща отговорност. Трябва да спрем тези пътувания на смъртта. Трябва да има по-малък брой загиващи, даже да няма такива. Трябва да има сътрудничество с държавите по происход и по транзит. Всичко това го видяхме и то се съдържа в доклада. Силно се надявам, че ще може да се конкретизира. Не бива да забравяме също така и рекордните нива на пристигащи хора от Африка ако не успеем да свържем вътрешната мобилност в Африка с външната мобилност извън Африка, ще бъде много по-трудно да се стигне до обща стратегия. И не бива да забравяме също така принудителното преместване. Декларацията от Нью Йорк е една отлична рамка за да се справим проблема с голямото движение на огромни маси хора, а, както казва и СВД като Европейски парламент ние трябва да се съсредоточим върху принципите, които се съдържат в резолюцията за холистичен подход към миграционния феномен, който е прията и аз бях докладчик заедно с госпожа Мецола. Благодаря. Thank you very much. Uh, I have two members who raised uh, their hand to... Благодаря. Господин Валеро и госпожа Вержия поискаха думата. Има ли някой друг? Не. Госпожа Валеро, заповядайте. Аз искам да кажа, че трябва да работим по происходите на проблема, по корените. Хората напускат Африка, напускат други континенти, е, за да дойдат е, към Европа, за да пътуват към Европа. В същото време нямаме адекватни инструменти, за да гарантираме, че е, те се канят е, да се върнат в страната си или има някакъв начин да ги задържи страната им. Нередовната миграция. Тя трябва да бъде разграничена от е, недоброволната миграция, защото има и доброволна и недоброволна миграция. Примерно научно-изследователски кадри, студенти, е, хора с висок образователен ценз имат желание да се местят, имат желание да пътуват. Други не. Чисто и просто го правят, защото се налага. Необходимо е да се преместят. Голяма част, от които пристигат в, от пристигащите в Европа, нямат висок образователен ценз. Те нито са студенти, нито са научно-изследователски кадри. Така че трябва да говорим за всички онези, които са задължени да напуснат страната си, принудени са и не го правят доброволно. И това са голямата част от мигрантите тук. Така че отправната точка, откъде тръгват. Нужен, нужна е законна миграция за онези, които са с висок ценз, но и с онези, които не са с високообразователен ценз. След това диаспора. Диаспората наистина е много важна. Тя може да даде своя тласък за помагане на държавите, откъдето произлизат тези хора. И много от мигрантите може да не заминат. Това може да ги стимулира. трябва да се търсят работни места някъде на място. И ми трудно е. Кога ще се разкрият тези работни места? Нужни са години да минат, докато се разкрият. Така че е, ми се иска нещо да кажат и съвета, и ам, комисията, и СВД по този въпрос. Нужно е да направим така, че наистина да има законен канал за миграция за всички видове мигранти, не само за някои, които са много квалифицирани. И след това когато говорим за диаспора, Европейската комисия казва, че трябва да се оптимизират квотите и мобилността на мигрантите, законните мигранти. Аз лично смятам, че сами си слагаме прът в колелата, защото говорим само за онези, които вече са на европейска територия пристигнали са по някакъв начин тук, но не говорим за онези, които могат да помогнат на африканския континент. Thank you very much. Uh, next speaker, Ms. Verja. Госпожа Вержа. Благодаря ви. За мен е удоволствие да работя с госпожа Кенге по доклада. на едно мнение сме по много въпроси. Искаме се Европейската комисия да даде нов тласък на партньорството ЕС-Африка. Но тъй като паралелно с това работим по въпросите за миграцията, работим и с ООН, смятам, че споразумението ЕС-Африка трябва да се вписва в този контекст. И за да работим добре в това отношение, е хубаво да имаме едно глобално виждане за миграцията. И за пореден път повтарям, че когато погледнем броя на международните мигранти, виждаме, че 60 милиона европейци са международни мигранти и много по-малко са африканските мигранти. Миграцията юг-юг се увеличава, не миграцията юг-север. Ако действително желаем партньорство ЕСА Африка, съм съгласна с госпожа Кенге, трябва да има партньорство, а не да гледаме с това колониално виждане към Африка. И непрекъснато да а, получаваме африканския континент. Необходимо е да спрем да преговаряме с диктатори в Еритрея, в Судан. Нуждаем се от економически партньорства, които действително да насърчават развитието, а които не подхранват интересите на някои диктатори или на някои мултинационални компании. Нека да има обмен между двата континента. Нека да отворим правен път за мигрантите и за бежанците. И така ще престанат да загиват хора в Средиземноморието. Ще има незаконна миграция, ще има загинали в Средиземно море, докато няма легален път за миграция от Африка насам. Престанете да поставяте непрекъснато условия в рамките на договори за реадмисия – Нека да се спазват ангажиментите поети от държавите членки по отношение на помощта за развитие. Диаспората ще продължава да помага на европейските държави, а това би означавало да вървим в погрешна посока. Господин Кеслер е следващия. Заповядайте. Благодаря ви. Една от основите за разумно партньорство е с Африка е равноправното економическо отношение между двете страни. Подходът ни е добър, но той винаги защитава интересите на Европа, не и тези на Африка. Земеделските продукти на Европейския съюз унищожават африканските пазари. Ако търсим търговско споразумение, то тогава трябва да обърнем настоящата политика. Необходимо е да защитим интересите на африканските държави. Това беше първото нещо. На второ място. Нещо, за което вече говорихме. Миграцията. Трябва да проверим. Дали в споразуменията ЕС Африка е включена клаузата за основните права. Не може да имаме такива споразумения с африкански държави, които са управлявани от диктатори. Това са държави, чието население обикновенно емигрира. На следващо място. Един от колегите говори за гражданските войни, които бушуват на африканския континент. Ако желаем да избегнем Ако желаем да насърчим мирно съжителство на африканските държави, то тогава трябва да помислим и за износ на определени политики. Благодаря ви. Заповядайте. Кратък коментар на госпожа Валеро. Аз говорих за законна миграция а на превод да излезе незаконна. Аз не съм говорила за такова нещо. Говорих за доброволна и недоброволна миграция. Никога не съм използвала думата незаконна. Няма незаконна миграция. Thank you very much. Um, Ms. Kiange, do you want to come back uh, as rapporteur? Uh, да. Госпожо Кенге, искате ли да кажете някои думи като докладчик? А, аз много ценя приноса на всички колеги. Успяваме да работим заедно, за да засилим това партньорство. Искам само да припомня някои конкретни неща, тъй като сме в Либе, трябва да се включи вниманието ни и факта, че връзките между Европейския съюз и Африканския съюз се променят имайки предвид споразумението от Котону. Трябва да започнем да работим през тази оптика. Да гледаме пост Котону, след Котону. Какво правим днес, какви усилия полагаме, защото бъдещите отношения на партньорството между Африканския съюз и Европейския съюз ще са, в част, е, ще са част от тази рамка, това, е, тази правна рамка на регионализацията. Трябва да се гледа средносрочно и дългосрочно. Трябва днес да се работи, но трябва да гледаме напред. Благодаря. Thank you. And finally, I'd like to invite, uh... Благодаря ви, госпожа Маркосова. Uh, very... Благодаря. Благодаря за коментарите и за въпросите. Съгласна съм с думите на докладчика. Г7, Г20 през 2017 година се съсредоточават върху Африка. Имаше среща на върха ЕС Африка, така че това са много форуми, на които се работи по темата. Много неща бяха споменати, аз ще се спра на четири от тях. Първо, едно автентично партньорство. Много от вас говориха за него. Какво трябва да е в основата на нашата комуникационна стратегия? За Африканския съюз 2017 година е важна. Идеята за автентичното партньорство – е важна и винаги я вземаме предвид. По отношение на холистичното виждане, упоменато от няколко от вас, това е рамката, в която работим. Разглеждаме какви са слабостите ни, как да ги запълним. Работим за законна миграция, за закрила на мигрантите. И тук се включва въпросът за основните права. Борим се с престъпните мрежи. Sorry. Migration is a touching issue, so I really try to to get back to to where I was. Нека да се върна от там, където спрях. Right. Sorry for the voice, but, but I will really try. Извинявам се за проблема с гласа си. Наистина ще се опитам да продължа. относно холистичното виждане и поставянето на акцент от страна на докладчика върху периода след Котону. Целта ни е държавните правителствени ръководители да надградят на тази основа на срещата на върха ЕС Африка. Like say... Uh, много от вас говориха за диаспората и за огромния потенциал в това отношение. Да, имаме програми в това отношение, за да работим и с диаспората. заключение, Много от вас говориха за броя на пристигналите мигранти, за мащаба на мигрантската вълна и за значението и за нашето бъдеще. Много е важно да засилим това, което вие наричате управление на миграцията, защото населението на Африка нараства и трябва да вземем предвид това явление. И то се упоменава в съобщението. Както много от вас казаха, трябва да изграждаме равно, равнопоставено партньорство с африканския континент, да използваме холистичния подход, но да а, има също така и управление на миграционния поток. Въпросът за миграцията промени много от нашите действия, така че уверявам ви, че винаги взимаме предвид и този момент. От януари тази година въпросът за спасяването на хората и за средиземноморския коридор взема цялото ни внимание. Говорихме и за Либия. Оттам идват 95% от мигрантите от африканския континент. Трябва да се изгради някакво политическо решение в Либия, но това ще е трудно. Така че има много предизвикателства пред нас, но ние се опитваме да подходим холистично. От гледна точка на економиката, да се справим с първопричините на проблема, да се осигури заетост и да се управлява миграционния поток. Благодаря ви. Извинявам се, че загубих гласа си, но сега си го върнах. Председателят, много се радваме за вас. Дано не го изгубите отново. За нас беше удоволствие, че сте сред нас. Госпожа Кенке представи, ще представи становище на комисията Либе. Ще го представи в края на август, когато всички отново свежи ще се видим тук. на 31 август. Преминаваме нататък. Разглеждане на проекто доклада за командировката на комисията Либе в Европол. Изпратихме делегация в Европол през май. В нея участваше Аксел Вос. Господин Вос е изготвил доклад, който ще ни представи сега. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ähm, Благодаря, господин председател. Мисията в Европол беше изключително полезна Получихме много информация. За съжаление, аз бях единствения депутат, който е, участваше в тази командировка, така че отношенията ни бяха по-скоро двустранни с представителите на Европол. Членовете на комисията Либе, които проявяват интерес да се включат в следващата мисия, може да се обърнат към мен, за да заявят желанието си. Впечатляващо беше да се види работата и дейността на Европол. Съвсем различен поглед получава човек, когато отиде на място. Два дни преди това беше атаката на този софтуер, който изискваше откуп. И това беше новината в всички медии. Интересно беше също обсъждането на общата задача на Европол. Говорихме за борбата с детската порнография, с прането на пари, киберпрестъпността, наистина а, видяхме страшно много а, неща на място. Бяха създадени две работни групи. Едната заседава сутринта, другата след обяд. Първата заседаваше по въпросите за трафика на хора, а втората обсъди киберпрестъпността. Чудесно беше разпределението на темите между двете работни групи. Европол е, непрекъснато разглежда е, законодателството, което приемаме, тъй като в рамките на съвместните си операции е, то трябва да спазва изцяло това законодателство. Ето защото трябва да бъдем по-внимателни с следващите законодателни актове, които приемаме. Престъпната дейност има все по- международен характер, което означава, че трябва да се засили сътрудничеството. Когато бъде направена реформата на Европол и на Евроюст, със сигурност ще има по-голяма връзка между двете агенции. Това, което чух от страна на Европол, бе желанието му държавите членки да се допитват в по-голяма степен до становището на националните експерти. Обсъдихме и законодателните разпоредби по отношение на защитата на лични данни. Това, което научих е, че много често това законодателство възпрепятства работата. изчисленията в облак понякога изискват отлагането на работата, за да може да се провери а, момента с защитата на лични данни. В момента Европол разучава пропуските в международното законодателство – тъй като според Европол тези правни врати, законни вратички, които съществуват, се използват много добре от престъпните групу, групировки. Има европейска система, в която се подава информация от страна на разузнавателните служби – добре е тази система да бъде подобрена. Необходимо е да се използват също така и социалните мрежи, за да се набира повече информация. Европол се нуждае от набор гъвкави инструменти, които да се използват по време на разследванията. Тези инструменти трябва да бъдат по-устойчиви и ориентирани към бъдещето. Това е от мен. Бих искал само да добавя, че в следобедната работна група стигнахме до заключението, че престъпленията започват да се превръщат в а, а, услуга, която може много лесно да бъде закупена – това е една нова тенденция, която изисква да предприемем някакви действия. Преди малко споменах новите хакерски атаки, които може би се улесняват до някъде от използваната виртуална валута. Необходимо е да продължим да работим в това отношение, да се правят разследвания, но не разполагаме с достатъчно компетентни служители в това отношение. Индустриалният шпионаж също заслужава нашето внимание. И от чутото от Европа останах с впечатлението, че ние като законодатели – трябва да направим необходимото, за да може да обхванем и тези проблеми. Отново бих искал да повторя. Възможно е в по-разширен състав отново да отидем в Хага, в Европол, еднодневна командировка, тъй като, уверявам ви, друго е човек да види с очите си дейността в различните сфери на Европол. Благодаря. Благодаря ви за този доклад. Имате ли въпроси или коментари? Няма. Благодаря ви, Аксел Пос, за вашия доклад, както и за осъщественото пътуване в централата на Европол. В края на сутрешното заседание ще разгледаме последната точка от дневния ни ред – за актуалното състояние на постигнатия напредък по преговорите в тристранен формат по приоритетните досиета за реформа на пакета за обща европейска система в областта на обежището и най-вече за Европейската агенция за обежище, която е едно от първите досиета, което, по което започнаха тристранни преговори преговори бяха постигнати съществени резултати по време на Малтийското председателство. Последната среща в тристранен формат беше миналата нощ. Сега ще дам думата на докладчика Нидер Мюлер да ни запознае с актуалното състояние. Благодаря ви. Ще се опитам да съм много кратък. Миналата вечер, по време на триолога, беше постигнато широко политическо мнение относно регламента за Европейската агенция в областта на обежището. След близо 6 крека от преговори беше постигнато временно споразумение по 12-те глави от предложението, включително по много спорния въпрос за наблюдението и за основните права, както и за оперативната и техническа помощ. И съветът и Европейският парламент трябваше да направят значителни отстъпки. Временното споразумение вече е факта. Парламентът превърна ЕАЗО в една ця... пълна а, агенция с пълни права на Европейския съюз, като запазва независимостта и също допринася за подобряване на техническия и административен капацитет, за да може да се реализира обща европейска система в областта на обежището. Поставените цели са изпълнени. Ние очакваме сега да чуем мнението на съвета по това временно споразумение. Очакваме това да стане днес. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на колегите за конструктивния подход, да благодаря на секретарията, на докладчиците в сянка, е, и особено да им благодаря за подкрепата, която ни оказаха по време на преговорите миналата нощ. Благодаря ви, господин Нидер Мюллер. Има ли някой друг от депутатите, който иска да вземе отношение? Не. Благодаря ви отново. Ще продължим заседанието в 14 часа на съвместно изслушване с Комисията по петициите за липсата на гражданство.